и стигнахме до заключението, че сме против това пътуване. Молим бюрото още веднъж ще да помисли какъв ще е публичният ефект. Бихме направили реклама на иранското правителство. Благодаря много и ще вземем предвид и вашето становище. Протокол и тексти приемте с в дню... Протоколът и е, от заседанието на 29 септември, както и одобрените текстове са на ваше разположение. Имате ли забележки? Ако нямате, смятаме протокола за одобрен. Е, państwa, Уважаеми колеги, Искам да поздравя сред нас делегация на Ливанския парламент, начало с господата Тавани, Бази и Макродония. Европейският парламент отдава голямо значение на своите отношения с Ливан. Част от държавите членки участват в мисията ФИНО. Ливан е една от малкото арабски държави, които се съгласиха да приемат мисия от наблюдатели. Смятаме това за много важно. Нашият парламент много активно участва в такива мисии. Делегация на Европейския парламент за отношенията с държавите от Машрек активно насърчава диалога между нас. Приветствам ви чрез редовни контакти да продължавате да задълбочавате този диалог. Насявам се, че вчерашните и днешните ви разговори са били резултатни. Надявам се също така, че нашите ливански гости са извлякли полза от пребиваването си в Брюксел и ще допринесат за още по-голямо сближаване между институциите. Още веднъж благодаря за посещението в Брюксел. Няколко информации. Информация от днес на обяд развитието на събитията в страните от Южното партньорство будят надежди, но и безпокойство. Ще обсъдим тези отношения. Частичната стабилизация на положението в Либия не намалява опасността от влушаване на положението с бежанците. Либия и Тунис ще бъдат посетени от мен през следващите седмици, за да мога там да заявя мнението на Европейския парламент. Мнението за напредъка на демокрацията и установяването на свободна пазарна економика, както и разбира се нашите виждания за бъдещото ни сътрудничество. Насилието в Египет трябва да бъде спряно, вместо да оставят напрежението да ескалира, военните би трябвало да се въздържат и да гарантират сигурността на религиозните малцинства апелираме към тях. В Сирия и Йемен режимите продължават да упражняват насилие срещу бунтуващите се граждани. Ние апелираме към международната общност да сложи край и да осъди бруталните репресии в тези страни. А сега информация от източна Европа буди безпокойство. Новината, която научихме за осъждането на 7 години затвор на бившата украинска министър-председателка Юлия Тимошенко. Боим се, че тази присъда е мотивирана политически. Особено безпокойство будят буди положението с независимостта и прозрачността на съдебната система. А независимата съдебна система е част от неминуемите условия за подписване на споразумение за асоцииране. Призовавам Украина да осъществяват нашите отношения в духа на истинското източно партньорство. Е, Уважаеми дами и господа, продължавам с съобщенията. Госпожа Лена Ек ми съобщи, че е била номинирана за член на шведското правителство, съгласно член 4, или не 1 и 2 от правилника за дейността на парламента. Прекратяваме мандата на госпожа Екварт от 29 септември. Имаме писмена декларация 27 наклонена черта 11, чрез която се признава палестинската, срещу което става безпочвено признаването на палестинската държава от страна на парламента, тъй като парламентът вместо това прие в края на септември резолюция за ситуацията в Палестина като в връзка с това декларацията е оттеглена от нейните вносители. И така, измененията в дневния ни ред. Имате дневния ред. Той е одобрен от председателския съвет на 29 септември съгласно член 137 от правилника. След консултации с политическите групи бяха възприяти следните промени със съгласието на всички политически групи. Сряда, 12 октомври, това е днешния ден. Първо, а, с оглед на дебата за подготовката на Европейския съвет на 17 и 18 октомври са внесени резолюции. Сроковете са следните. Вторник, 11 октомври, 12 часа, крайен срок за резолюциите. Предложения за изменения по резолюциите, крайен срок, 10 часа сутринта на 12 октомври предложения, е, изменения за съвместни е, декларации също 11 часа 12 октомври. А днес до 19 часа могат да се внасят предложенията за разделно гласуване. Втора точка – дебатът за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство – ще включи и устните въпроси на политическите групи АЛДЕ, ГУЕНГЕЛ и е ЕФД. Трета точка обхватът на дебата за положението в Йемен и Бахрейн се разширява и се включват като точки